Colleagues, uh, take your seats. Thank you. It's a long vote. И така, колеги, нека продължим. Имаме дълго гласуване. Colleagues, everyone ready? Um, the... И така, готови ли сте? Гласуваме най-напред доклада за основните права. Докладчикът не иска думата. Преминаваме към гласуването. Компромис едно. Моля, гласувайте. Has everyone voted? The vote is closed. Край на гласуването. Прието е. Компромис 2. Моля, гласувайте. Vote is closed. And is carried compromise. Прието. Компромис 3. Край на гласуването. Прието е. Четири. Четвърти компромис. Край на гласуването. Прието. Пети компромис. Край на гласуването. Прието. Шести компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 14 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 19. Компромис. Край на гласуването. Прието. Е. Седми компромис. Край на гласуването. Прието. Деветия компромис. Край на гласуването. Прието. 16 компромис. Край на гласуването. Прието. Десети компромис. Край на гласуването. Прието. Единайсти компромис. Край на гласуването. Прието. Осми. Край на гласуването. Пето. 12 ти компромис. Край на гласуването. Прието. изменение 362. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 21 компромис. Край на гласуването. Прията. Е. 398 изменение. Край на гласуването. Прието е. 402. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. 404 изменение. Край на гласуването. Отхвърлено. 437. Край на гласуването. Отхвърлено. 438. Край на гласуването. Отхвърлено. Компромис 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Компромис 15. Край на гласуването. Прието. 461 изменение. Край на гласуването. Отхвърлено. 31 изменение. Е, компромис, извинявайте. Край на гласуването. Прието. 471. Край на гласуването. Прието. Компромис 18. Край на гласуването. Приема се 496. Моля, гласувайте. Close. Край на гласуването. Отхвърля се. 506. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 508. Гласуваме само втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромит 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 523, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 17, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 525, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 527 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 529. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 547. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 548. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 557. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 568 и 578 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 575. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 581. Загласувайте. Край на гласуването. Carried. Приема се 582 за гласувайте. Край на гласуването. Приема се 583. Моля гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. 593. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 596. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 20. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 24. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 26. Гласувайте. Close. Край на гласуването. Приема се. Компромис 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 39. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 37. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 187, 188 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Компромис 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега по именно гласуване по окончателния текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 41 гласа за, 8 против, 3 въздържали се. Поздравления за господин Енгел. Благодаря, господин Енгел. Господин Енгел.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 so report on the discharge. Thank you very much. Uh, report on the discharge in respect. Сега доклад за освобождаване на отговорност по отношение изпълнение на бюджета на Европейските агенции за финансовата година 2016. Господин Крисогонос, искате ли е да вземете думата или да започнем направо с гласуването? Нека да започнем направо с гласуването. Изменение едно, моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1. Моля гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Това също се приема. Сега окончателно гласуване. Поименно, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 45 за, 5 против, 1 въздържал се. Следващия доклад от господин Крисогонов. Е, освобождаване от отговорност Европол. Първо изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис едно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Изменение 9. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15. Моля, гласувайте. Изменение 15. 15 пада, извинете. Минаваме на компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 18. Моля, гласувайте. Това е в частта, където започва. Приветства Край на гласуването. 44 гласа. Приема се. Сега следващата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 20. The partner regrets. Моля, гласувайте. Тази част на изменение 20. Край на гласуването. Отхвърля се и сега окончателно гласуване. Край на гласуването. Приема се 46 за 5 против 1 въздържал се. Следващото освобождение, освобождаване от отговорност Евроюст. Компромис 1. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Окончателно гласуване с поименно. Край на гласуването. 46, 6 против, приема се и сега освобождаване на отговорност на Фронтекст. Моля гласувайте компромис 1. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 4. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Моля гласувайте. Компромис 5. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Край на гласуването. И се приема. Окончателно гласуване по именно. Моля, гласувайте. Да, да, сега гласуваме окончателно текста. По именно, моля, гласувайте. окончателното гласуване. Край на гласуването. Приема се 42 гласа за, 7 против, 3 въздържали се. Е, НП се опитва нещо да ми каже ли? Клод, не ви чуваме в микрофона. Е, не говоря достатъчно високо ли? понякога нещо пада и съм изненадан. Не разбирам къде сме. Добре. Ако обичате, просто говорете в микрофона. Добре. Е, по-високо ли искате да говоря? Добре. И ще внимавам да говоря в микрофона. I thought I was speaking at the right volume. I'll speak louder from now on. You won't like it, but yeah, I'll speak louder. Okay, the next discharge is the... Така, следващото освобождаване от отговорност Ето, вижте сега как обърках ритъма. Томас, заради вас. Точно бях влязъл в крачка. Агенцията за основни права. Изменение едно. Моля, гласувайте. Ето така увеличавам сега звука. И говоря в микрофона. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Председателят се извинява. Гласуваме сега изменение 10. Моля, гласувайте. Гласувайте. compromise for four so we compromise have vote ten. It's Amendment 10. Yes, Amendment 10. Okay, see, anarchy has been caused by his intervention. Ето, абсолютна анархия настъпи от подобни изказвания. Изменение 10. Приключихме с гласуването по 10-то изменение. Отхвърля се. Аз ще си говоря вече нормално с, с, с същия глас. Компромис 5. Моля, гласувайте. Ето, ето, вижте сега какво се случва. Изменение 8 и 9 гласуваме. Изчезна ми вдъхновението. Не знам как ще го проведат преводачите. Край на гласуването приема се. Компромис 5. С известни съмнения го казвам, но моля гласовете. Край на гласуването. Приема се. И окончателно гласуване. Поименно, моля, гласовете. Край на гласуването. Приема се 43 гласа, 7 против и 1 въздържал се. И, и сега освобождаване от отговорност на Агенцията за а, наркотиците и наркоманиите. Първо изменение за против гласуването приключи, отхвърля се. Изменение второ, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромисно изменение първо начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромисно изменение две начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се и сега окончателното гласуване по именно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 45 гласа за, 5 против, 1 въздържал се. Сега освобождаване от отговорност на СИПОЛ, Европейския полицейски колеж. Изменение първо, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се изменение 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се изменение 5. Начало на гласуването.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 Приема се. И сега окончателно гласуване, поименно, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се 46 гласа за, 5 против, 1 въздържал се. Следващото освобождаване от отговорност е на ЕАСО, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището. Първо компромисно изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Второ компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Трето компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвърто компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Пето компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Шесто компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 21. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо компромисно изменение, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Осмо компромисно изменение, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. И сега окончателното гласуване, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Следващото освобождаване от отговорност агенцията Еолиса. Първо компромисно изменение, ако сте готови. Начало на гласуването поправя се председателя. Край на гласуването приема се. Компромисно изменение второ. Начало на гласуването. Край на гласуването приема се. Трето компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. Председателя се извинява. Четвърто компромисно изменение. Край на гласуването. Приема се. И сега изменение 11. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 12. Начало на гласуването. Почакайте. Изменение 12 гласуваме все още. И сега гласуването приключва, отхвърля се. Изменение 13. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Пето компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Шесто компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 23. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Седмо компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Осмо компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се изменение 28, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се изменение 29, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се изменение 30, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се окончателно гласуване, по именно начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се 45 гласа за, 6 против, въздържали се няма. Освобождаване от отговорност на Европейски надзорен орган по защита на данните. Първо компромисно изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Второ компромисно изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Трето компромисно изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвърто компромисно изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Пето компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Шесто компромисно изменение, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Окончателното гласуване поименно, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 46 гласа за, 6 против, въздържали се няма. И сега общия бюджет на ЕС, Европейска комисия, освобождаване от отговорност, първо изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Първо компромисно изменение, първа част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се втората част на същото изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Второ компромисно изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Трето компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвърто компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Окончателно поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването приема се 45 гласа за, 6, 6 против, 1 въздържал се. Благодаря на всички за положените усилия. Благодаря и за търпението. Така гласуването приключва. Желая на всички приятна събота и неделя. Уважаеми колеги, прекратяваме временно заседанието за 30 минути. След това ще има точка, която ще разгледаме при закрити врата. Който иска да присъства е добре дошъл, който не желая, приятна събота и неделя.